Уважаеми колеги, много моля всички ви да заемете местата си. Веднага следва да започваме с заседанието. Моля всички да седнат. Ja, liebe Kollegin... Уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа, добре дошли на това наше първо заседание след конституиращото заседание на Комисия земеделие. В новия мандат 2019-2024 година. Има да няколко формални въпроса, с които трябва да се заемем преди да пристъпим по работа. Първо, да приемем дневния ред. Ако не виждам възражения. Мога да смятам, че дневния ред е прият в предложения вид. Госпожа Агилера, виждам, искате думата. Благодаря, господин председател. Бих искала, тъй като за първи път се събираме в тази комисия, да отчетем необходимото и да отдадем почет на паметта на нашия починал колега и също така да изпратим съболезнования на семейството му. Това е член на групата на социалистите и демократите от Португалия, господин Братфорд. Микрофон за оратора, моля. Благодаря. Госпожа госпожо Агилера. Е, след малко ще почетем памета на колегата Бетфорд. Предвидено е по дневен ред. Това ще стане след няколко минути. Преди да стигнем до това обаче, има няколко съобщения. А именно днешното ни заседание – се излъчва онлайн на живо. По отношение на преводаческия режим, имаме всички езици, с изключение на естонски, латвийски, малтийски и ирландски език. Всички останали езици можете да ползвате активно и пасилно. Позволете също така да ви информирам, е, че съществува един пакет за добре дошли в, за комисията Агри с приветствени думи от е, компетентния генерален директор по въпросите на вътрешната политика, както и списък с контакти с секретарията на нашата комисия. Ще намер, в папката ще намерите и друга полезна информация относно комисия земеделие и дейностите в периода 2015 2019 година. Допускам, че това ще представлява интерес за вас. А сега, за жалост, имам печалното задължение да спомена покойни починалия колега Бетфорд. Колегата Амабо помоли за кратко да му дам думата по този повод. Благодаря, господин председател. Аз съм колега на Ани Бредфорд макар че сме от различни политически партии, но сме сънародници. Португалци имах възможност да общувам с него по времето на предизборната кампания, включително за аграрната реформа. Е, той е от най-долчените райони, за това темата беше особено важна за него. Искам да изразя своето съчувствие и съболезнованията си и да заявя пред току-що изказалите се колежка, че изразяваме своето съчувствие на близките, семейството и на цялата партия. Благодаря, колегия Маро за тези топли думи в памет на колегата Бетфорд. Сега ви моля с минута мълчание да почетем памета на починалия. Vielen Dank. Благодаря на всички. Уважаеми колеги, сега продължаваме по дневния ред. Предстои избор на трети заместник-председател, колежка или колега и госпожа Агилар помоли да й дадем думата. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, колеги, за това, че ми позволявате да взема думата. Мисля, че ние трябва веднага да започнем да работим и за това съм в тази комисия. Необходимо е да работим много ефикасно и да приключим своята работа, защото селското стопанство и животновътството в Европа са пред огромно предизвикателство след споразумението с Меркосур. Не може да се гласува нещо, което е във вреда на нашите селски стопани и животновъди. Уважаеми дами и господа, за това мисля, че съм подходяща да стана трети заместник-председател на комисията, да свърша необходимата работа. Нашата мисия е да защитим селските стопани и животновъди от всички страни. Благодаря ви, че ме изслушахте. Благодаря. Госпожо Агилар, е, има ли други желаещи да вземат думата преди да пристъпим към изборите? Пауло Ди Кастро. E Името на политическата група на социалистите и демократите е, издигам кандидатурата на госпожа Агилер като заместник-председател на Комисията по земеделие. Благодаря. Колежката Макентайр има думата. Благодаря, господин председател. Както ви е известно, ние а, поемаме различни заместник-председателски места по системата ДОН. Така че имаме съгласие относно председателските места е, на базата на, системата ДОН. Същото се отнася и за заместник председателства, председатели. Е, редица политически групи приема тази система, включително социалисти и демократите. Така че мисля, всички сте наясно, че това трето председател, заместник председателство място се предполага на ЕКР. Затова аз предлагам госпожа Агилар да вземе мястото на трети заместник-председател председателят. Благодаря, е, колега Макентайр. Сега, преди да пристъпим към гласуване, искам да попитам, има ли други кандидатури, които да бъдат издигнати? Очевидно не. Сега обаче първо трябва набързо да обясним някои формалности, за да сте заедна ясно как гласуваме и как се формира мнозинство. Госпожа Агилера, искате отново думата, ако разбирам правилно. Благодаря, господин председател, че ми давате думата. Вижте, аз работя вече за втори мандат все съм в Комисията по селско стопанство и защитавам интересите на животновъдите и фермерите, със сигурност европейските и испанските. За това аз мога да кандидатствам за заместник-председател, като отговоря на критериите на всички колеги. Разбира се, в този случай нямам никакви лични възражения, но аз се представям като кандидат от името на моята група за заместник председателството. Благодаря. Благодаря В такъв случай пристъпвам към обяснение на формалностите, които ще ви прочита на английски, за да сте наясно относно процедурата. И така, уважаеми колеги, сега ще, приклю... ще гласуваме за трети и индивидуално за трети и четвърти заместник председател. Може да се наложи да гласуваме по електронен път днес. За това моля всички членове и заместници да проверят и да се уверят, че носят със себе си картите за гласуване. Има ли членове на комисията, които <clears throat> нямат картата о себе си. Виждам, че един от колегите дава знак. Има ли заместник от групата на НП, който може да замести господин е, Хедвики? Очевидно да. Добре. Тогава ще поступим именно така. И така, уважаеми колеги, сега ще пристъпим към пробно гласуване, за да се уверим, че системата за електронно гласуване работи изрядно. И така ще можем да се уверим, че всички носят със себе си картите си за гласуване. Okay, also wir haben... И така, 48 електронни карти са регистрирани в системата. Всеки трябва да гласува, независимо с кой от бутоните зелен, червен или бял, съответно за против се. Имаме една карта в повече, един гласувал в повече. Бройката е 48. Гласували са 42-ма, 3-ма. Оля, изберете бутона за гласуване, който избирате. А, очакваме вота на още един колега. Един от независимите Имам, от независимите имаме един глас повече. И аз самия не съм гласувал. Благодаря, че ми напомнихте. Сега имаме един глас повече от а, независимите. Добре, сега вече бройката е точна. 48 присъстващи, 48. Отново сме един в повече. Моля да се разберете къде гласуват, да се уточни къде гласуват двама души. Просто извадете картите от устройствата за гласуване. Добре, благодаря. Значи можем да приключим процеса на гласуване. И така, сега вече наистина можем да проведем гласуването едно предизвикателство. Е, двете кандидатки е, им, почти, имат почти еднакви имена, има опасност от объркване. За това предлагам госпожа Агилар от ЕКАРЕ е, да, да бъде избрана с зеления бутон, а колежката Агилера от Социалистите и Демократите червен бутон. Сега откривам процеса на гласуване. Още веднъж госпожа Агилар зелен бутон, госпожа Агилера червен бутон. So, dann schließe ich die Abstimmung. Обявявам край на гласуването. И ето резултата. Колежката Агелар е избрана с 27 гласа срещу 21 въздържал се. Поздравления с избора. Es que es para, para tiene que venir aquí. Yeah. И така, уважаеми колеги, в такъв случай можем да пристъпим към избора на четвъртия заместник председател или председателка. Имате ли предложения, госпожа Мюллер? Благодаря. Предлагам колежката Елси Катайнен, която е, вече втори мандат в Комисия земеделие. Ще се радваме, ако тя получи вашата подкрепа. Благодаря. Председателят има ли други кандидати, други кандидатури? Благодаря, господин председател от, от групата Идентичност и демократия. Предлагам Максет Пирмакац, нашата колежка. Благодаря. Имаме две издигнати кандидатури. Госпожа Катайд и госпожа Пирбакас. Има ли други кандидатури? Е, няма. Госпожа Пирпакас иска думата. Заповядайте, господин председател, е, господа господа заместник председатели, колеги и колежки. Аз съм кандидат за четвъртото място на е, четвърти заместник председател. Това не е, заведението не е лесна тема. За не, това е въпрос, който засяга милиони хора. За мен това е не просто ам, работа и длъжност. Това е моята страст. Аз съм се борила като синдикалист за европейските земеделци, както и за най удалечените региони. Не се страхувам и съм готова да работя в духа на компромис, прагматизъм и отстоявайки, отстоявайки интересите на европейските фермери. А, аз в момента заставам като от вас член на политическа партия. Моля да подкрепите моята кандидатура и в качеството ми на представител на най-отдалечетите райони съгласно съответните текстове на договора за функциониране на Европейския съюз. Нека в условията на разнообразие и равенство работим за всички райони, на включително най-отдечените на Европейския съюз. Благодаря, че ме изслушахте, господин председател, заместник председател, уважаеми колеги депутати, председателят. Благодаря. Сега нека чуем и госпожа Катайнен. Благодаря, господин председател. Е, благодаря че, за колегите, че мен издигат кандидатурата ми. Това е много важна задача. Това е втория ми мандат в Европейския парламент и в Комисията по земеделие. аз съм се занимавала професионално в областта на земеделието и природните ресурси. Работя вече 11 години в Европейския парламент. За мен е изключително мотивиращо да работя в областта на земеделието в Европейския парламент. С радост ще поема тази задача. Председателят благодаря. Госпожо Катайн, сега можем да пристъпим към избора. отново ще гласуваме. Избора ще бъде е, осъществен с мнозинство от гласовете на присъстващите. Отново ви приканвам да подготвите електронните си карти. Зелен бутон за госпожа Катайнен. Червен бутон за госпожа Пьербакас. Моля, гласувайте. Още веднъж зелен бутон за госпожа Катайнен, червен бутон за госпожа Фирбакас. Край. Обявявам край на гласуването. Избираме колежката Катайнен с 29 гласа, 9 против и 9 въздържали се. Поздравления за избора! И така, уважаеми колеги, в такъв случай можем да продължим по дневния ред на заседанието. мисля, че трябва да изчакаме няколко минути. Не виждам господина еврокомисарят да е в залата. И така трябва да изчакаме господин еврокомисарен. За това давам кратка по техническа пауза, но моля останете в залата, за да може в момента, в който дойде господин еврокомисаря, да не губим време да продължим. Уважаеми колеги, госпожи и госпожа, много моля, заемете отново местата си. Веднага продължаваме заседанието и приветствам сред нас господин еврокомисарят по въпросите на земеделието и развитие на селските райони Фил Хоган. Добре дошли в комисия земеделие. Мисля, че е един уместен навик да потърсим контакт в началото на мандата, да се срещнем с ресорния еврокомисар, в случая по земеделието. Има много важни въпроси, които са на дневен ред и мисля, че трябва да ги обсъдим. Това и смятаме да сторим днес след обед с вас. Става дума преди всичко за предложението за аграрна реформа, трите регламента, свързани с това и разбира се отражението на споразумението за свободна търговия с Меркосур върху земеделието в Европейския съюз, по-конкретно в е, светлината на споразумението, постигнато на 28 юни, след точно 20 години преговори. Ако ни остане време, ще поговорим и за отражението на споразумението свободна търговия с Виетнам върху нашето земеделие, реформата на СТО и заключенията на групата на високо равнище по въпросите на захарта. Господин еврокомисар, давам ви думата за новоизбраните колеги няколко обяснения по процедурата. Сега ще изслушаме встъпително изказване на еврокомисаря, след това всичките седем координатори ще имат по две минути време за изказвания и ви предупреждавам, смятам да спазвам този регламент. След това ще чуем отговори от еврокомисаря, след което останалите колеги ще имат по една минута за изказване. Господин еврокомисар, имате думата. Thank you very much, uh, благодаря, господин председател, уважаеми депутати, уважаеми госпожи и господа. Благодаря за поканата да дойда днес след обед и за възможността да говоря с вас веднага след като се проведе вашето учредително заседание. Поздравления за всички вас за онези, които са избрани за първи път и за онези, които са преизбрани. Специални поздравления към вас, господин председател, към заместник-председателите и към координаторите. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа, която да е от интерес за нашите фермери. В началото, господин председател, искам да изкажа съчувствие на семейството и приятелите на починалия господин Братфорд. Не го познавах. Той беше новоизбран депутат, но искам естествено да кажа, че се чувствам на семейството му и на приятелите му, тъй като той встъпи в длъжност и, за съжаление, почина. Много от вас са нови. Виждам и много колеги от предишни мандати. Добре е, че сега има една такава смесица от ценен опит и новопристигнали. През последните 5 години вашата комисия даде своя сериозен принос по много важни въпроси. Започнахме с руското ембарго, трябваше да се справяме с последиците от него, прилагането на последната реформа на ОСП, тук виждам моя предшественик господин Чолош, омнибус, регламента за органичните вещества. Тук трябва да спомена Хойзлинг, ДЕС, Декастро. Има и много други законодателни актове, които бяха прияти по много важни теми. Благодарение на вашите усилия ние успяхме да направим живота на фермерите по-лек – Същото въжи и за администрацията и това въжи в много области. Директивата за нелоялните търговски практики, например, за първи път въведе единен европейски стандарт за защита срещу подобни практики, като идеята беше да има една по-справедлива врига на продоволствието, и съответно да се гарантира не само оцеляването на нашите фермери. Съответно, както и вие подчертахте, господин председател, няма да мога да говоря по всички теми днес, но съм готов да отговарям. Готов съм да обсъдя най-наболелите теми с вас. Днес ОСП представлява не само една селско-стопанска политика, но и екологична политика, социална политика. Тя дава поминък пряко или косвено на 44 милиона души. 137 милиарда е сумата, на която възлиза нашия селскостопански износ. Съответно, той генерира търговски излишък от 22 милиарда. ОСП и фермерите допринася значително за запазването на почвите, биоразнообразието, за екологичното равновесие. Имаме, знаете, и нови предложения във връзка с още по-добри екологични мерки, свързани с опазването на територията и не само. Нашата ОСП, знаете, се грижи и за това хората да имат места, където да почиват от тежкото ежедневие. Съответно, за да продължи ОСП да изпълнява всички тези роли, тя трябва да бъде конкурентоспособна, да оцелява в ситуации на кризи. Трябва да можем да се възползваме от новите технологии, да интегрираме научната дейност и иновациите в земеделските практики. Нашите фермери трябва да се погрижат и за своите наследници, за идното поколение млади фермери. Много е важно да отчетем и обединението на целите от екологията и сърското стопанство. Трябва да отчетем биоразнообразието, необходимостта от това да се приспособим към измененията в климата. Необходимо е да се гарантира и производството на храни за всички европейци в продължение на много години напред. В нашето предложение за новата СП говорим за защита на животните, за хуманно отношение, за определяне на нивата на пестициди, антибиотици и така нататък. Фермерите трябва да са част от намирането на решения по всички тези въпроси в стратегическия дневен ред до 2024 година нашите правителствени ръководители го подчертаха. Те обаче казаха и на своята среща на края на юни, че трябва да бъдем създателите на една зелена, екологична, социална, климатично неутрална Европа. Новоизбраната председателка на комисията призова за една европейска екологична сделка и за по-амбициозни цели в областта на климата до 2030 година. Съответно, от селското стопанство ще се очаква да даде своята дан за постигането на тези цели. ОСП ще продължи да се грижи и за благосъстоянието на селските райони, искаме да гарантираме растеж, искаме да гарантираме и намирането на решение на тежките понякога социални проблеми. В рамките на многодишната финансова рамка, която беше представена от комисията миналата година и с оглед на предстоящия Брексит, аз смятам, че предложението, което е направено, в крайна сметка е добро и то ще гарантира ОСП, че ОСП ще продължи да подкрепя фермерите и че те ще могат да се справят с предизвикателствата. 96% от настоящия програмен период ще се запази. Естествено, с законодателите трябва да вземат решение дали ще се отпуснат още повече средства. Ние сме предложили бюджет от 365 милиарда за 27-те държави членки. 10 милиарда в допълнение ще бъдат заделени за научна дейност, иновации в селските райони. Това отразява нашето желание да подкрепим модернизацията на селското стопанство. Знам, че много от вас биха заявили, че е необходимо да имаме ОСП, която да е напълно финансово обезпечена. Аз очаквам преговорите между съвета и парламента. Искам да видя дали ще може да постигнете тази цел. Знаете, че държавите членки и парламента трябва да решат дали ще приемат или ще променят предложението на комисията. Ако се постигне консенсус и се вземе решение да се увеличи финансирането на ОСП, комисията ще приветства едно подобно решение. Финландското председателство постави акцента върху постигането на споразумение за МФР. Това ще бъде тежка задача, но целта е важна. По този начин ще дадем на фермерите сигурност и предсказуемост. Знаете, че много от тях очакват съответната среда, за да могат да вземат решения за инвестиции. За да има инвестиции, трябва да има сигурност. Надявам се, че целта за МФР ще бъде постигната до края на годината. Господин председател, е, преди изборите вашата комисия гласува по доклада относно бъдещето на ОСП. Знам, че вие имате различни виждания за това какво да се прави от тук нататък. Аз няма да се намесвам в е, този дебат, но мисля, че и се надявам, че ще решите да надградите над постигнатото от тримата докладчици. Ние в комисията успяхме да оправдаем запазването на тези 96% запазване на финансирането, като казахме, че трябва да се модернизира политиката, че имаме много амбициозни цели, свързани с климата. Когато дебатите по МФР навлязат в окончателния си етап, да се надяваме в края на тази година, правителствените ръководители ще трябва да знаят какви основания представяте вие, както и всички други комисии, когато искате увеличаване на средствата и за какво точно ще отидат парите. Затова бих казал, че е много важно вашата комисия да може да демонстрира на политиците около масата е, за какво точно искате да се използват тези пари. Ако парламента и съвета се споразумеят относно предложението на комисията за след 2020 година, ще можем да преминем към тристранни разговори. Аз съм готов да участвам в тях с всички сили, както и да разговарям с вас. Знаете, господин председател, че Европейския съюз миналия месец включи търговско споразумение с страните от Меркосур след 20 години на преговори. Много се радвам, че споразумението е амбициозно, цялостно по своя характер и освен това балансирано. Естествено, то отчита в доста голяма степен и интересите на селското стопанство, макар че едва ли всички могат да са напълно доволни. Имаме много положителни решения за отрасли като зехтина, например, млекопроизводството. производството Споразумения като това с Япония, например, и Сингапур вече показват, че нашите земеделци е, извличат полза от е, подобни търговски съглашения. Страните от Меркосур не винаги са имали положителна репутация сред нашите земеделци. Аз вярвам, че трябва да работим съответно за максимизиране на ползите от едно такова споразумение за минимизиране на предизвикателствата. Ние трябва да защитим своето селско стопанство, като се стремим да насърчаваме интересите на другите. Нашите интереси са защитени чрез мандата, даден от съвета във връзка с чувствителни продукти, като захарта, говеждото, например. Освен това, ще имаме ограничени тарифни квоти, ще имаме и други инструменти за защита, които за първи път ще бъдат използвани в някои от най-чувствителните подотрасли. Ще има и пакет за финансова подкрепа. Вашата комисия и Европейския парламент в неговата цялост са наясно, с трудностите и предстоящите предизвикателства, но можем да очакваме ползи които да възлизат на около 4 милиарда, що се отнася до износа. 349 географски указания ще бъдат защитени. Това е нещо много полезно и много добро за тези, които произвеждат висококачествени продукти. Нищо не съм чул в тази връзка, така че вероятно сте доволни от тези 349 защитени географски указания нивото на защита е общо взето същото като това в Европейския съюз с няколко изключения. Естествено, много от акцентите падат върху най-чувствителните продукти. Говеждото месо, пилешкото месо, захарта. Нека да сме наясно какво означава всичко това. Даването на достъп до пазарите на ЕС ще бъде ограничено за страните от Меркосур. Ние ще отчетем предпочитанията на потребителите интересите на земеделците. Ще има квоти, които са добре обмислени, които ще бъдат прилагани постепенно на 6 различни етапа, така че няма да видим въздействие върху фермерите, което да е незабавно. В допълнение към квотите ще имаме и двустранен механизъм, предпазен по своя характер, който ще позволи на Съюза да приложи временни мерки, що се отнася до вноса, ако той изведнъж стане твърде голям и съответно има опасност от сериозна заплаха за функционирането на вътрешния пазар. Това е допълнителен механизъм спрямо тарифните квоти и за първи път внасяме нещо подобно в споразумение за свободна търговия. До сега нещо подобно сме прилагали само спрямо пазари, които са напълно либерализирани. Освен това, гарантираме, че тарифните квоти ще бъдат управлявани в целия Европейския съюз чрез лицензии за внос. Това означава, че ще можем да контролираме потока на стоки в Европейския съюз. Нека да не омалуважаваме този аспект. Освен това, комисията е готова да предостави един финансов пакет за помощ от около 1 милиард в случай, че при прилагането на споразумението се стигне до сатресения на пазара. Тези средства ще бъдат предоставени в рамките на ООП. През последните години стана ясно, че в рамките на ОСП ние имаме необходимите инструменти, за да се намесим на пазара, когато положението го изисква. Направихме го през 2015 и 2016 година. За първи път подобен пакет за помощ е, ще се предостави в контекста на споразумение за свободна търговия. Господин председател, обсъжда се и сделката относно стандартите, свързани с е, санитарните мерки. Ние по никакъв начин не отслабваме тези стандарти. Точно обратното. Искам да подчертая, че няма да има никаква промяна в нашите стрикни правила за безопасност на храните. Всички внесени продукти ще трябва да изпълняват нашите стандарти. Гарантирайки това, комисията ще допринесе де-факто за по-високи стандарти на защита на храните в страните от Меркосур. Искам да кажа, че по-настоящем ние имаме 100% проверки те се осъществяват от държавите членки. Обръщам ви внимание, господин Хойзлинг, че това въжи и за вашата държава членка. Не за първи път, господин Хойзлинг, се създава погрешната иллюзия, че Европейския съюз прилага по-хубави стандарти за внос от трети страни, отколкото за продукти, произведени в ЕС. Това е иллюзия, това е дезинформация и трябва да се борим с подобни фалшиви факти. Само определени региони на Бразилия, например, имат право да изнасят за Европейския съюз. Най- южните райони на Бразилия, където се произвежда най-много говеждо, са доста далеч от района на Амазония. По-малко от 1% от кланиците в Бразилия имат право да изнасят в Европейския съюз. Това са най-добрите кланици. Те са получили разрешение за внос в ЕСА. Съответно, има много строга процедура за разширяване на списъка с онези, които имат право да внасят в ЕСА. Говеждото трябва да бъде обезкостено, трябва да е съзряло достатъчно много, съответно ще се проследява происхода, ще се правят физически проверки за това откъде идва месото и така нататък и така нататък. Така че когато се говори за защита на стандартите или за отслабването им, е необходимо да се отчитат и фактите. Що се отнася до Меркосур, когато се говори, трябва да стъпваме на факти, защото видяхме през последните няколко седмици, че може да се проявява селективност. Има някои сериозни притеснения, свързани с въздействието върху климатичната политика. Казва се, че не трябва споразумението да вреди на околната среда. Точно обратното, аз мисля, че то ще допринесе за по-устойчивото развитие. Има процедури за корекция в случай, че това не се случва. Ние сме отдадени на идеята ефективно да приложим споразумението от Париж, неговите цели – Искаме освен това да си сътрудничим в областта на климата, искаме да се справим с обезлесяването, искаме да спазят двете страни по споразумението ангажиментите, които са поели. Бразилия, например, що се отнася до Парижкото споразумение, обещала да изкорени изцяло практиките на обезлесяване на амазонските гори. Освен това, тя е обещала до 2300 година да засъди още 20 милиона хектара тропически гори и иска да се справи с незаконните и неустойчиви практики по отношение на горите. Съответно, ние смятаме, че това споразумение е много важно, за да може да се улесни международната търговия и да се отворят пазарите за онези търговски партньори, които уважават и спазват нашите стандарти. Естествено, ще мине време, докато парламента ратифицира това споразумение. Използвайте това време, за да разгледате всички аспекти на споразумението, за да помогнем на вас в този процес. Нашите служби, тези на ГД Агри, са готови е, да работят с пълна пара. Между другото, искам да кажа, че има още 12 споразумения, които са договорени от 2015 година. Трябва да спомена държави като Сингапур, Виетнам и Япония. Естествено, това кратко резюме, което представих, по никакъв начин не отчита всички притеснения, които са изказвани. Необходимо е да има много задълбочена оценка на въздействието и аз се радвам, че много държави членки са решили да направят такава спрямо различните подотрасли и аспекти на споразумението. Ако не съм отговорил на някои от въпросите, свързани с Меркосур, съм готов да изпратя писмени отговори. Що се отнася до Виетнам, господин председател, съвсем накратко поискахте да дам информация за споразумението, което е подписано, както и споразумението за защита на инвестициите между ЕСА и Виетнам. Това е едно много амбициозно споразумение, всъщност най-амбициозното, което някога сме сключвали с развиваща се страна. Второто по големина от района на АСЕАН. Виждате, че ние се опитваме да изпълним цялостната си стратегия за споразумение с страните от АСЕАН. 19 милиона души в Виетнам живеят. Те живеят в един от най-динамичните райони. Що се отнася до либерализацията на търговията, надяваме се, че след 3 години ще имаме такава за говеждото, след 10 години за пилешкото, алкохолите и вината след 7 години. Тарифни квоти ще има в размер на до 55%. 3 до 5 години очакваме либерализация за млечните продукти, 7 години за свинското, 3 до 5 години за плодовете и зеленчуците, обработени земеделски продукти 3 до 7 години. Още веднъж искам да кажа, че и тук има някои притеснения, що се отнася до скорбялата, гъбите, чесана, етанола, ориза, естествено. 169 европейски продукти ще бъдат защитени от имитация на вьетнамския пазар. Използването на географските указания ще се използва на вьетнамските пазари, съответно ще бъдат защитени дребните фермери и унези региони, които произвеждат традиционни продукти. Споразумението С. Виетнам е добра новина според мен за фермерите. Те ще имат възможност да изнасят на по-широка основа и да се развиват. Това е едно от най-амбициозните споразумения, което сме сключвали през последните години с нашите производителите. Поискахте да коментирам и онова, което се случва в рамките на СТО и разговорите. Разговорите по-настоящем в Женева са изключително напрегнати. Има в контекста на търговските споразумения между търговските търкане, извинете, между САЩ и Китай, различни предизвикателства, които се отразяват и на нашата работа в СТО. Комисията иска естествено да се укрепи международната система, а не тя да се разбие. С оглед на селското стопанство винаги съм припомнял важността на международната търговия за нашите фермери. Необходимо е да има многостранна система на основата на СТО, която да продължи да се използва. Виждаме, че има положителни е, въздействия, които се случват е, благодарение на преговорите, които водим в рамките на СТО, например, що се отнася до испанските маслини. Искам да спомена електронната търговия, трансфера на технологии и така нататък. Много страни също осъществяват напредък в контекста на СТО, когато говорим, например, за земеделски субсидии. Така че СТО трябва да е една възможност, а не пречка. Реформирахме ОСП значително през последните години. Имаме много възможности за маневриране, що се отнася до защитата на нашата обща селско-стопанска политика. Искаме да реагираме на мерките за търговия, които се прилагат от други страни. Китай, Индия, САЩ, която наскоро прие пакет за помощ на фермерите на стоеност 16 милиарда долара. Искаме съответно механизма за разрешаване на спорове да продължи да се прилага. Без да има бързо решаване на проблемите, системата ще бъде парализирана до края на годината. Знаете, че има нужда от трима членове, за да може да има кворум и системата да функционира. По-настоящем разговорите в СТО са блокирани поради твърдата позиция на важни членове, които отказват да отстъпят от Буенос Айрес 2017 година. Сам надяваме че през юни 2020 година ще има все пак напредък. Тези въпроси поискахте да коментирам, господин председател. Положих всички усилия да дам максимално количество информация, тъй като и времето не е безкрайно. Сега съм готов да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Благодаря много, господин еврокомисар, за подробната информация, както и за това, че засегнахте всички поставени от нас теми. Въпреки това, като се оглеждам в залата, имам чувството, че по някои въпроси е, трябва да бъдем по-убедителни. Сега, преди да пристъпим към координаторите, да приветствам група посетители, гости на колегата Палдо Де Кастро, 8 член на съвета на Италианската конфедерация на земеделците. Прощавайте за некачественото ми произношение, но ви казвам най-сърдечно добре дошли в нашата комисия. След което можем да пристъпим към изказванията на координаторите. Първо Херберт Дорфман, две минути. Благодаря, господин председател, уважаеми господин еврокомисар от името на нашата политическа група. Изказвам радостта си от това, че в самото начало на нашия мандат сте готов да продължите диалога от последните пет години. Поставихте редица въпроси. Времето, с което разполагаме кратко, за това ще засегна само най-важните. За нас тема тема номер едно през следващите седмици и месеци е реформата на ОСП. Спомняте си, че през миналия мандат възоснава на редица предложения се стигна до решение в нашата комисия. Е, НП иска да продължи да работим по въпроса, като разбира се, ще се постараем да отчетем интересите на новите ни колеги, така че в крайна сметка да постигнем решение, което всички ние да подкрепим и което да отстояваме пред нашите избиратели фермери. Надявам се на разумно решение. Съгласен съм с вас за финансирането на ОСП трябва още веднъж да направим всичко възможно с нашите национални правителства, за да не се стигне до предвидените намалявания и съкръщения, особено по втория стълб. Това е много тревожно за някои райони, е, особено важно. Много се радвам да чуя от вас, че споменахте фонда от 10 милиарда евро в областта на изследователската и развойна дейност. Убеден съм, че това ще разкрие пред перспективи пред европейското земеделие. Меркосур е, е, не буди особ... темата не буди особен възторг. Е, мнозина фермери се опасяват, че ще бъдат засегнати. Накрая, може би, трябва да поговорим за предстоящия Брексит и отражението му върху земеделските пазари в Европа. Благодаря. Председателят, благодаря колегата Ди Кастро. Е, благодаря, господин председател. Бих искал първо да ви благодаря, господин комисар. Много се радвам, че сте тук този следобед. Благодаря ви за чудесното встъпление. Наистина много са предизвикателствата пред нас. Например, нелоялните търговски практики – нуждата от нова регулация. Това са само две от тях. Що се отнася до ОСП, то нашата комисия ще работи по реформата. Тя е много важна за бъдещето на земеделските стопани. В нашата група има хора, които си мечтаят за изцяло ново законодателно предложение – в тази насока. Драстична промяна, но разбира се, ние не можем да се откажем от всичко, което сме свършили до сега. Затова трябва много внимателно да помислим, да помислим и за бюджета. Знаем, че ще има реформа на ОСП, но все още не знаем какъв ще е точно бюджетът. През октомври предстои да се случи Брекзит. Това също се отразява все още не зная в каква степен. По отношение на Меркосур съм напълно съгласен с господин Дорфман. Има някои много важни проблеми и именно за това в края на законодателния мандат искахме да говорим по тази тема, но нямаше време за дебат в парламента. Няма никакво съмнение, че сега по време на този мандат ние ще говорим за темата и отражението на това споразумение върху фермерите. Господин комисар, знаем, че ще е много трудно да се проведе реформата до 2020 година. Може би трябва да се помисли за преходен регламент, за да имат нашите фермери сигурност. Благодаря, колежката Мюллер. Господин еврокомисар, благодаря за вашето изказване, както и за ясно поетата отговорност за европейското земеделие. В европейските договори ясно е казано, че трябва да гарантираме сигурна прехрана на нашите съграждани. А за бъдещото, и това ще играе важна роля и в бъдещата ОСП. Земеделие земеделската и екологичната политика трябва да бъдат съвместими. Несъмнено, но ясно ще заявя, че не бива да забравяме социалната политика в селските райони. Защото за мен това означава устойчивост на практика. Всички ние ще работим по тези от основни стълба на ОСП. Финанс... Аз съм докладчик за финансирането, управлението и контрол. Но в съвета нещата не напредват достатъчно бързо, нито бюджетът е ясен. За това ще ви попитам направо. Кога ще можем да разчитаме на преходна разпоредба, кога ще внесете предложение и за какъв срок, защото мисля, че ще трябва да работим успоредно. Ако обективно оценяваме нещата. Ясно е, че новата ОСП ще влезе в сила след 2023 година. И ако има нови, нова преходна уредба, е, ще има ли е, съответен преход от е, доставки до и връзка между постигнато и резултати. За Меркосур 99 000 тона, да, това е 1%, но като гледам какво се доставя, това са най-скъпите части за Бразилия. Стойност, доставките са на стойност 15%. В моята страна във всеки случай обществеността е много фрустрирана предвид евентуалните предизвикателства. Благодаря за вниманието колегата Хойслинг. Господин еврокомисар, радваме сте, че сте с нас. Всъщност, мисля, че трябва да предложим нова, да внесем ново предложение за реформата на О, О, ОСП. Сега по отношение на биоразнообразието в съвета сме на много различни мнения също климатичните промени, ако нещата продължават както до сега, плащания на площ е, и отново ще ги получават крупните фермери, това не е актуална политика. Помислете сериозно дали да не оттеглите предложението и да започнем от начало. И сега към всичко това Меркосор. Е, е, преди три месеца казахте няма да е толкова страшно. Каза се, че е по-лошо от очакваното като е, говорим за месото 99 тона, 50 от от Канада, 130 от Штатите. Е, това ще съсипе европейското животновътство, знаете го от собствената си страна а сега и трябва да изпълняваме Парижското споразумение за климата. И нямало незаконна сеч в Бразилия. Това е смехотворно. Вижда се, че се легализират незаконна сети. И това, което каза колегата Буштинаро, ние европейците трябва да отстояваме правата на собствената си гора. И не, ако давате такава положителна оценка, ето ще изнасяме повече шоколади. Хубаво би било за фермерите, но в крайна сметка ние сме жертви на една политика, която ще доведе до разпродажба на земеделието. И ако кажете, че това е хубаво, защо трябва да се плащат 1 милион евро компенсации? Нещо не, се, не ми се връзва. Колегата Иван Давид. Byl jsem ujištěn, že mohu mluvit česky, takže budu mluvit česky. Казаха ми, че мога да се изкажа на чешки, за това ще говоря чешки. Е, селското стопанство и политиката за селското стопанство в Европейския съюз увеличи неравенството. Отрази се и на производството, но селското стопанство и селските райони наистина замират. Те са от стратегическо значение за държавите, свързани с националната сигурност и социалното развитие. В Гърция, Италия, Латвия видях села, които е, умират и никой не обработва земята – но тя също така не е превърната нито в пасище, нито в гора. Всичко е обрасло с бурени. За 30 години в Чешката република мога да кажа, че сме имали пълна заетост в селското стопанство заради увеличаването на производителността, но също така трябва да кажа, че имахме и опадък в животновътството. Освен това се влуши качеството на почвата, което е свързано и с засушаването. По принцип има един нелогичен подход от економическа гледна точка. Меркосур само ще влуши положението на фермерите. Това не са някакви нови възможности, а заплахи. Затова аз съм изключително критично настроен. Няма да приемем промени, които само ще влушат положението. Благодаря. Колежката Макентайр е следващата. Благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря, че сте при нас днес. Ето ме тук в дъното на залата. Много ми хареса работата с вас през предходния мандат. Вие споменахте и някои от постиженията, но аз винаги съм се борила за малките фермери, дребния бизнес и съм много горда от директивата за нелояните търговски практики, защото тя е важна. Важно е и за малките фермери да се намали административния товар. Защото маржовете в земеделието са малки и допълнителните разходи са заплаха за оцеляването на някои от малките стопани. От друга страна имаме технологичния напредък в селското стопанство, който може да го превърне в по-устойчиво селско стопанство и мисля, че ние трябва да бъдем световен лидер, що се отнася до устойчивост и иновации. Но трябва да сме сигурни, че ползите от новите технологии стигат до всички, независимо дали фермерите са маки или едри, дали са биофермери или традиционни. Много е важно да се предлагат решения и на едрите фермери и на дребните. Затова искам да попитам как ще включите технологичния напредък в селското стопанство, за да имаме устойчиво селско стопанство? Как можем да постигнем напредък в цяла Европа? Благодаря много. Колегата Фланеган. Uh, Много благодаря за това, че сте при нас. За жалост, виждам, че не бях прав и отново ме избраха, въпреки очакванията ми по това време да играя голф. Но така или иначе искам да говоря за ирландското говеждо. И аз и колегата попитахме какво може да се направи с това решение. Ни казаха от комисията каквото искате, стига да не е свързано с Брекзит. 15 милиона евро пари на данакоплаците. Намаляването на производството беше една от опциите пред нас и ирландското правителство реши да я приеме което означава да се намали производството на говеждо. Само две седмици по-късно чухме, че комисията е подписала споразумението предварително с Меркосур за внос на 90 тона на със сигурност неустойчиво произведено говеждо месо. Днес за премьер беше избран Борис Джонсън. Всичко върви по нанадолнището. Ирландия изнася една четвърт милион тон говеждо към Обединеното кралство годишно. При липса на споразумение нашите фермери са изправени пред катастрофа защото може да загубим достъп до най-важния си пазар в момент, в който комисията дава пари на Ирландия, защото отчита, че производителите на говеждо са под натиск. Един фермер ми каза, защо ни се предлагат тези 15 милиона евро една седмица и след това следващата седмица се пуска спирачката и като че ли колата е готова да катастрофира. Моля да ми го обясните, аз нямам обяснение. Благодаря. С това изчерпахме кръга от координаторите. Сега ще моля господин Еврокомисаря за отговор. Моля ви, опитайте се да се поберете в 5, 5 минути, защото има много други заявки за изказване, но мисля, че за всички е ясно колко оживена е дискусията. Господин еврокомисар, това ще бъде особено вълнуващо за новите колеги. Благодаря, господин председател. Благодаря на координаторите за въпросите и коментарите. Е, много от вас говориха за пари и за политики. Всички ние бихме искали да има сигурност и за нашите фермери, и за всички по принцип. Ако стигнем до съгласие по МФР до края на годината. Очаквам, както и в миналото, да се прояви политическа воля и така да се постигне по-бързо резултат – Разбира се, хубаво би било да знаем как стои бюджета и за ОСП. За това, що се отнася до един преходен регламент, ние сме готови за него, ако той е необходим. И ако се наложи, за да може да продължи работата и това може да се обсъди на есения съвет. Така че тогава ще направим отново оценка, но със сигурност Искам да уверя фермерите, че парите ще продължат да им се плащат. не може да се позволи техните доходи да станат второстепени по значение заради юридическите практики в съвета. Господин Хойзлинг, аз нямам намерение да оттегля предложението си, това е едва ли ще ви изненада. Но какво можем да направим с това предложение? Всеки отчита, че то е много амбициозно. Всъщност, моето предложение е двойно по-амбициозно. Но разбира се, сега трябва да имаме предвид новия контекст, новите нужди – на нашето общество. Всички сектори трябва да се включат. Важно е и селското стопанство, и енергийната ефективност. Важно е да има целенасочено усилие. Със сигурност ние ще приемем предложенията и на досегашните и на новите членове в тази комисия, за да приложим една прагматична програма и да постигнем своите цели и за селското стопанство, и за околната среда и климата. Исках също така да спомена, че винаги съм знаел, че към Меркосур ще има резерви но при всяко споразумение има аспекти, където ние се защитаваме или сме в настъпление. Със сигурност ние сме защитили своето селско стопанство при говеждото, пилешкото и така нататък. Знаем, че има области, в които не може да има пълна либерализация, както при виното, маслините, алкохолните продукти. Там има пълна либерализация, но има и географски указания, които са защитени. Същевременно има предизвикателства и там се опитваме да ги смекчим. Опитваме се също така да работим поетапно, така всеки може да се пригоди към пазара. Но вижте положителните резултати в Япония, Мексико – Южна Корея. Ние сме договорили 65 000 тона трупно месо с Япония веднага, а имаме 40 000, които ще дойдат от Мексико, когато приключат всички правни процедури. Ние сме отворени, отворили пазара на Китай, който е много труден политически, не толкова от гледна точка на безопасността. Китай не признава Европейския съюз като единица за водене на търговия. Те се избират различни страни. Франция, Холандия се отвориха към Китай, но те имат 8000 тона дефицит, що се отнася до протеините годишно – протеини от говеждо месо. Следователно, те също имат нужда от Европа. Европа произвежда висококачествени продукти и може да бъде интересна и на Китай. Баланса при говеждото беше споменат от някой от вас. 125 тона ще бъдат произведени веднага до година. Освен това имаме допълнително 90 000 тона, ако вие одобрите споразумението след 7 или 8 години, след всички правни процедури по Меркосур. Струва ми се, че основата, на която влизат продуктите, съгласно споразумението от Меркосур, е много стрикно наблюдавана и контролирана. В Ирландия мога да кажа, че нито един продукт, направен от говеждо, не е влязъл в 2018 година. Така че ние сме много стрикни и затова трябва да се мисли за фактите. Аз винаги съм разбирал вашите резерви, но ако споразумението с Меркосур имаше наистина такива вреди, аз никога нямаше да го подпиша. Разбира се, фермерите се безпокоят дали няма да има изкривявания на пазара. Но ние за първи път предвиждаме и финансова подкрепа за тях, както един механизъм за гаранции, предложен първоначално от Франция. Нещо, което никога не сме имали преди. Ето това са два примера за закрилата и нашите стандарти. И накрая господин Фланеган. Два часа и половина ви обяснявахме в моята генерална дирекция за какво става дума в пакета за говещото. Ако вие имате проблеми, добре, кажете на вашите фермери да не се занимават, да не кандидатстват по този проект но вие като чили отново се опитвате да изкривите една добра новина за фермерите и да я представите като много лоша. Нямам какво повече да ви кажа. Благодаря за отговора на първия кръг от въпроси. 34 души са поискали думата мога ли да смятам, че списъка може да бъде затворен. Ако няма други желаящи, затваряме списъка. И много ви моля, нека да бъде поза минута. Първо колегата Таси. Или... Благодаря. Аз никога не съм подценявал вашия интелект или лукавост, господин комисар. 2016 година излязохте по заглавията на вестниците в цяла Европа и те написаха Хоган премахва говеждото от менюто на Меркосур. Още тогава казах на фермерските организации да внимават. Казах им, че това е някакъв трик – защото в крайна сметка споразумението ще се сключи в последната минута и парламента няма да може да се включи на време. И точно това стана. Хората не искат да им се дават пари, не искат някакъв финансов пакет, искат да живеят от това, което произвеждат. Ирландското говеждо месо и птиче месо е най-доброто в света – За това ще задам и въпроса. Вие говорихте за това, че ще спре обезлесяването в страните от Меркосур, но как ще обясните, че ние внасяме 100 000 тона говеждо от другия край на света, след като ние в Европа произвеждаме най-високото качествено говеждо? Благодаря още веднъж, моля ви, ограничавайте се до една минута защото ще мине час докато чуем следващия оратор. Благодаря ви, господин комисар. Аз се присъединявам към колегите, които изразиха опасения. Romania, including your... Що се отнася до притесненията. Притеснени сме и в Румъния, защото две години се водят преговори. Имаме тези 1 милиард евро като предпазна мрежа. Следователно, вие смятате, че ще има проблеми. Откъде идват обаче тези пари и защо се предоставят? На второ място, как можете да бъдете сигурни, че европейските фермери ще оцелеят обема стоки, които ще навлязат от Меркосур, същевременно се намалява селско-стопанския бюджет, имаме заплахата за таваните, имаме квотите по префер... преференциалните договори, борбата с измененията на климата. Благодаря. Благодаря, колегата Андре. Euh, Благодаря, господин предкомисар. Както винаги сте в форма, разбира се, имаме Брекзит, канадското споразумение, Меркосур, МЕФЕР, бюджета за ОСП, всички тези проблеми. Вие искате да ни кажете нещо положително за Меркосур, но аз ще ви кажа, не дейте само да пътувате на официални посещения, идете в страните, където наистина има проблеми. Това, което ние видяхме на място в тези страни е съвсем различно от описването от вас и скандала с бразилските индианци също. Това, което ни казвате, не е достатъчно. Вие сам казвате, че ще предвидите 1 милиард евро, ако има някакви изкривявания на пазара. Като чили се опитвате едновременно да бъдете и подпълвача и пожарникара. Благодаря, госпожа Шая Перека. Благодаря, господин председател. Благодаря и на вас, господин еврокомисар, за посещението. Казвате да гледаме позитивно. А, направихте чудесно изложение. Не съм сигурна, че всички наши фермери са толкова спокойни по отношение на говеждото и пилешкото месо говорим за отвояване на количеството от 90 на 180 тона изхождайки от тенденцията в потреблението, картината изглежда доста тревожна. Ако говорим за копа косека, ще сме наясно, че стотици земеделски стопанства ще бъдат засегнати. Какво очаквате всъщност от диалога за ХОШ с страните от Меркосур в светлината на нашите високи стандарти? Е, това е тема, на която аз много държа сега колежката Хазекамп. Благодаря, господин председател топло е в Брюксел. Утре очакваме 38 градуса. Толкова са температурата и на приста, пристанището и а, при тези условия един кораб, натоварен с живи овце, пое от едно румънско пристанище за първи път в Европа, за първи път през Песилския залив. Животните ще измрат от тази висока температура, защото в Трюма са 48, а не 38 градуса. Това е в нарушение на всички европейски норми. Правим опити да спрем това, но без резултат. Съгласен ли сте с еврокомисарят Андрукайтис, че е жестоко да пренас транспортираме живи животни? Това е нисък удар по отношение на търговските споразумения. Ще направите ли нещо? Сега колежката Агилера Гарсия. Благодаря, господин председател, господин комисар, господин Хоган. Добре дошъл. Аз се безпокоя от МФР, от бюджета. Ние не знаем в крайна сметка как ще се реши той. Освен това, не ни харесват урязванията при селските райони – и на нашата група не ни харесва. Предпочитаме парламентарната позиция по бюджета. Що се отнася до Брекзит и там въжи същото. Ситуацията не се подобрява и Борис Джонсън е новия лидер, което пак не е много добре. Основният проблем. Виждаме, че Меркосур притеснява хората – и може би при споразуменията трябва да се мисли не само за еквивалентност, но и реципрочност. Защото ние имаме модел на производство, който е много важен за сектора, от тук и притесненията. Интересуваме във връзка с ниските цени на зехтина в Испания, дали се мисли за някаква мярка. Колеги. Благодаря, колежката Нойхел. Благодаря, господин еврокомисар. Встъпителното ви изказване сочи, че в бъдеще е, ще се кандидатирате за комисар по търговията. Защо? защото до сега чухме да говорите само за търговска политика. Може би сте забравили да напишете записка на госпожа фон дер Лайен по въпроса. Тя изобщо не спомена земедеаграрната политика и е жалко да имаме председател на комисията човек, който не се интересува от този въпрос. Интересуваме да чуя какво ще бъде нейното отношение към аграрната политика. Сега за Меркосур. От много е раздвояващо гледаме негативно на Еркосум защото това страдат немските или европейските фермери. Когато обаче земеделието в Сингапур страда, това не ни засяга. Ние трябва да носим отговорност за земеделието изобщо. Много е тъжно да видим такова отношение към Меркосур. Колегата Олекас има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря за господин еврокомисар, а, че идвате пред нас. Аз съм новоизбран член на парламента и може би няма да бъда толкова критичен, колкото старите колеги. Съгласен съм, че земеделието трябва да бъде устойчиво да произвежда здравословни и безопасни храни, но да припомним лоялната конкуренция. Това е прастар въпрос. В Европейския съюз такава не съществува дори в самия Европейски съюз, например, фермерите от Балтийските републики, специално в Латвия, са заплатени изключително ниско. Каква лоялна конкуренция? По финансовите въпроси ще се присъединя към изказалите се трябва да решим въпроса за плащането. Колежката Катайнен. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин еврокомисар, за посещението. По въпроса за Меркосур предвиждате 1 милиард за компенсации за сектора в резултат от споразумението. Ще добавите ли този милиард в рамките на подпомагане на земеделието или това е за, в, в фонда за борба с кризите. За мен това не стана ясно трябва да предвидим допълнителни средства за този сектор, защото положението е много е, сериозно. А да не говорим за санкции евентуално. За Меркосур от доста време се говори. И тук аз имам един по-различен въпрос е, относно ОСП е, какъв ще бъде преходния период при реформата. Една или две години колежката Савама има думата колегата Савама. Благодаря. Радвам се, че сте с нас, господин еврокомисар, както винаги в добра форма и бодър аз след през миналите пет години се занимавах с бюджета, за това и ще попитам за МФР и за бюджета. Говори се за орязване на бюджета на земеделието. Искам да чуя вашето мнение. Разбира се, има множество аргументи за отстояване на максимално финансирано и и преди всичко климата, защото ако говорим сериозно за това, че нашите фермери са пионерите в борбата за климата, трябва да бъдем готови да ги, да ги обезпечим с ресурси. Не можем да очакваме земеделието хем да осигурява качествено продоволствие, е, хем е, да се съобразява с климатичните промени, имайки предвид и социалните последствия от това. Какво ще кажете? Госпожа Магинес. Благодаря, господин председател. Господин еврокомисар, благодаря. Зная, че всички говорят за Меркосур, но какво е положението с настоящата криза в производството на говеждо месо? Знаете и в Ирландия, но и в цяла в Европа. Е, имате ли планове да обърнете внимание на този въпрос? Говорим за след 10 години, но фермерите, които аз представлявам, страдат сега и днес, така че искам да чуя какви мерки предвиждате в тяхна защита. Председателят благодаря колегата Амабо. Благодаря, господин председател. Аз също имам въпрос. В моята страна казват а, или едното, или другото. Или имаме стратегическа альтернатива за земеделието, или не. И в такъв, ако в такъв случай е, или има инвестиции, или няма. И става дума за суверенитета на страните. Говорим за производство и обезпечаване на продоволствието и новите предизвикателства пред фермерите правят нещата наистина несправедливи, ако вам внесем ограничения. Сега за Меркосур говори се, може би, един милиард. Не може така, нуждаем се от конкретен анализ по отрасли, по държави и ясен поглед върху нещата. Съда. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за това, че ни посещавате. За Меркосур ще изразя тревогата с моите и на всички френски и европейски фермери. Как да им отговорим, когато става дума за производството на говеждо месо? Те са наистина пожертвете. Вие го споменахте още редица теми за гаранциите при дестабилизация на пазара, как ще можем да действаме в такива случаи, като говорим за 1 милиард евро в подкрепа и по отношение на санитарните изисквания и контрол. Мисля, че положението си остава тревожно. Можете ли да разсеете съмненията ни в това отношение? И е, бих е, искал е, да помоля е, да се изкажете за това е, ще има ли преходни разпоредби и смятам, аз лично смятам, че не трябва да има госпожа Мотла. Благодаря, господин председател, господин еврокомисар. Споделям съмненията относно Меркосур и ви питам, от една страна в Европейския съюз залагаме на все по-високи стандарти за хош, защита на животните, но при международни споразумения това не се спазва. Времената са тревожни. Предстои Брексис. Говорим за отражение върху ирландските фермери, но и върху цяла Европа. Освен това за като говорим за ОСП, нещата са много несигурни. Как ще продължим? Освен това, е, ОСП винаги е била рамката на европейската интеграция и моето пожелание към вас е, е да имаме сигурност, суверенитет на прехраната. Не забравяйте никога, че всъщност Европейския съюз тръгва от това. Колегата Калиновски. Благодаря ви, господин председател, уважаеми господин комисар. Първият ми въпрос е следния. Европейската комисия следи ли какво е въздействието на сушата върху фермерите в Европа? Каква помощ могат да получат фермерите от комисията в тези райони, които са засегнати от засушаване? На следващо място Меркосур – Става дума за търговско споразумение, възлизащо на милиарди евро, но нашите фермери могат да пострадат много сериозно, независимо дали говорим за говеждо месо, за пилешко месо, за етанол. В Полша фермерите вече съобщават за 20% намаление на цените – намалихме площа в Европа за отглеждане на биоетанол. Сигурен съм, че този въпрос ще се обсъди още веднъж. Господин Лебретон. Мерси, euh, Благодаря ви, господин председател. Аз също се чувствам притеснен за бъдещето на Меркосур. Това е договор опасен за селското ни стопанство. Вие се опитахте да ни уверите, господин комисар, след това казахте, че сте предвидили 1 милиард евро, за да няма риск при нашето производство на говеждо. И се оказва, че ние няма да спечелим на всички фронтове. Вие като чили се опитвате да ни кажете, че при Меркосур сте жертвали говещото месо, за да може ние да изнасяме вина и спиртни напитки. Много съм шокиран. След това, сушата е в големи части на Франция по-настоящем. От 50 на 65% би трябвало да се увеличат помощите. Вие готов ли сте да приемете едно такова искане? Господин комисар, аз съм нов депутат от задморските територии на Франция. Няколко въпроса. Гваделупа, Мартиник, Гвиана, Майот. Трите департамента, които са задморски, Мартиник, Гваделуп, Рейнион, сигурно знаете, че при тях има пакет от 36 милиона евро. Не знам дали вие сте запознат. Това е във връзка с конвенцията от Кан. Тези средства се предоставят до 2022 година. Какво ще стане след 2022 година обаче? Ние зависим от тези пари, защото населението се изхранва от е, рибарство, от бан... отглеждане на банани, на захарна тръстика. В нашите острови стопанствата са малки – те не могат да се сравняват с европейските, за да може да има помощ на европейско ниво. Трябва да се мисли обаче и за опростяване, защото за нас е много важно за тези 349 задморски територии. Трябва да има опростяване, трябва да се разчита и на технологичния напредък. Председателя приканва ораторката да приключи. Какво ще предложите на селските стопани от нашите острови, които в момента имат проблеми? Какво ще им предложите? Колегин Агилар. Колежката Агилар. Muchas gracias. Благодаря ви, господин комисар. Само два въпроса. Като говорите за този 1 милиард, аз Искам да знам какви ще са изискванията към фермерите, за да получат тези пари. И на второ място, ако по време на този мандат комисията ще се отнесе към средиземноморските продукти, като цитрусовите плодове, като деликатни продукти, какво се прави по отношение на зърнените храни, както и кравешките продукти. Мерси, месье президент. Господин Десеркал, благодаря, господин председател, господин комисар. Благодаря ви, че сте на наше разположение. Тази първа размяна на мнения е много важна, за да работим добре парламента с комисията би трябвало възможно най-скоро да заявим своите приоритети. Знаете, че ние трябва да продължим реформата на ОСП. Това се очаква от нас. Искаме тя да е много ефикасна, но същевременно е трудно тя да отговори на очакванията на гражданите и производителите трудно се откликва на нуждите на тези, които искат едно истински европейско селско стопанство. По отношение на бюджета, бих казал, че ние не може да искаме от селските стопани да правят все повече, за да запазят околната среда, да се борят с климата, да изпълняват международни споразумения и същевременно да им режем помощта по ОСП. Мисля, че ние трябва, след като сме амбициозни, да осигурим и ресурс, за да бъде смислен този селско-стопански бюджет. И това да е амбиция не само по отношение на селското стопанство, а и храните и околната среда. Колегата Демов. Уважаеми господин комисар Хоган, да ви благодаря първо за този диалог, който водим в комисията. Като представител от България в Комисията „Агри“ считам, че новата Обща селскостопанска политика не трябва да прави разлика между Изтока и Запада, Севера и Юга, а да гарантира еднакво третиране на земеделските производители в целия Европейски съюз чрез ускорено сближаване на директните плащания. Бих искал да Ви задам два въпроса, които са от особено важно значение за селските райони. Първият въпрос е свързан с обвързаното с производството подпомагане което играе важна роля за запазването на традиционните производства в необлагодетелстваните райони. В тази връзка считате ли за подходяща мярка запазването на досегашните нива на обвързана подкрепа и разширяването на обхвата и? И вторият въпрос е свързан с дребните земеделски стопанства. Опростената схема за малки стопанства е стъпка в правилната посока, но какви други стъпки предвиждате, за да улесните най-малките производители в прилагането на амбициозните екологични цели на новата ОСП? Мисли ли се в посока изключване на дребните земеделски стопани от изискването за условност в новия програмен период? Благодаря Ви. Колегата Толерт. Толере, може би. Толере. Извинявам се, още не съм научил напълно всички имена. Комисар е Благодаря, господин комисар, за това, че сте тук. Всъщност, ние чухме и положителното, и отрицателното във вашето изказване. Аз съм нов депутат и искам да попитам нещо за Меркосур. Има ли оценка на въздействието? Предвиждате ли такава оценка? и кога ще обсъдим. След това говорите за този 1 милиард. Той е за фермерите, от кои, които ще имат нужда, но как предвиждате тази нужда и откъде идват в крайна сметка тези пари? Ето, виждаме днес, че Борис Джонсън става премьер на Великобритания. Ясно е, че на 31 октомври Великобритания ще напусне, дори да няма споразумение. Какво ще направите за бюджета за 2020 за ОСП при това положение? Колеги Ричи. Колегата Ричи. Става дума за дама. Благодаря, благодаря господин комисар за това, че сте наш гост. Дошъл сте не само да говорите, но и да ни слушате. Аз съм нов депутат и не знам по каква причина разговаряте така с господин Фланаган, но ако става дума за онова, което се случи миналата неделя, оставя ми само да поздравя Ирландия за фантастичната победа. Не чух много да говорите за развитие на селските райони. Аз съм от специфичен район. Разбирам, че като цяло ударението в тази комисия пада върху селското стопанство, но аз се присъединих към комисията, защото най-много ме интересува развитието на селските райони. Освен колегата Мюлер, никой не спомена тази е, тема. Много райони страдат от е, обезлюдяване, мисля, че трябва да обърнете внимание на този въпрос. Благодаря, колегата Смит. Благодаря, господин председател, комисар Хоган. Много се радвам, че сте в тази комисия. Радвам се, че и аз съм тук. Веднъж, когато ви избраха или малко след това ние говорихме за това, кое уиски е по-добро, швейцарското, шотландското, извинете, или ирландското. Едва ли ще стигнем до споразумение, можем да продължим дебата. Много хора казаха, че Великобритания ще напусне на 31 октомври. Това беше казано вече поне на три пъти, обаче Великобритания все още не е излязла. Аз като шотландец евродепутат ще се боря да се осуети Брексит, макар че много хора няма да са доволни. За нас единния пазар, например и сълското стопанство в рамките на ЕСА са много важни. В тази връзка искам да кажа, че имаме нужда от служба, която да отхвърля дезинформацията, що се отнася до въздействието на излизането на Великобритания върху селското изтопанство. Някои министри говорят големи глупости. Необходимо е вие да дадете информация в тази връзка и да дадете точна информация и за Меркосур. Това много ще помогне. Благодаря колегата Рупе. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, преди 5 години когато бяхте кандидат за комисар, по време на вашето изслушване ви зададох въпрос за преките плащания. И вие казахте, че ще положите всички усилия, за да се реши този въпрос. Само, че той още не е решен. В някои страни преките плащания са на стойност само 65 до 70% от тези в други държави. Преди да решим този проблем, Европа ще продължи. Тоест, докато не решим този проблем, Европа ще продължи да бъде разделена на стара, нова, изток, запад и така нататък. Затова искам да разбера кога ще се реши този въпрос. По време на предходния мандат говорихме и за цените. Понякога изкупната цена за фермерите се намалява. Затова искам да попитам как ще защитим тези фермери, които произвеждат суровини. Благодаря, колегата Яр. Благодаря, господин комисар. В допълнение два въпроса. Първо за Меркосур. Казах, е, къде останат европейските стандарти. Вие казахте, че държите на европейските стандарти при внос, ще се упражнява контрол а, както казва Гете, чувам съобщението, но не вярвам много-много. Как всъщност смятате да контролирате, защото това предполага съгласие от Меркосур? И второ, аграрната реформа, знаете, че съм яростен сторонник на на преходна разпоредба. Е, става дума за пари от първи, втори стълб, за да има спокойствие и да могат хората да работят. Какво ще? Какво ще направите? Колегата Буда. Благодаря, господин председател. Много се радвам, че сте тук, господин комисар. Много съм притеснен относно бъдещето на европейските фермери. Проблемите не са само за тях обаче. Много политики на европейско ниво се променят. Как може да продължаваме да налагаме изисквания на фермерите и същевременно постоянно да намаляваме средствата? Субсидиите са на различни нива в източна и в западна Европа. Действителността е такава, че на фермерите трябва да се плаща за работата, която извършват, за труда, който полагат. Що се отнася до Меркосур, аз съм убеден, че смятате, че споразумението е добро. Тук обаче разполагам с становището на различни заинтересовани страни – то показва сериозни тревоги относно вноса на стоки от тези страни, който няма да подлежи на европейските стандарти. Господин Джарус. Добър ден. Господин комисар, що се отнася до Меркосур, ние настояваме за спазването на високи стандарти, що се отнася до защитата на околната среда, хуманното отношение към животните. Как ще приложим това наше искане? Възможно ли е споразумението с Меркосур да бъде временно спряно, да не бъде в сила, ако изискванията не се спазват? Знаем, че в страните от Меркосур се използват 160 различни вида пестициди. При нас властва принципа на предпазливост. Предвиден е милиард под формата на компенсации за фермерите. Искам да попитам как ще се раздели тази сума между държавите членки. Благодаря. Колегата Бито. Благодаря, господин председател. Като слушам господин комисар да споменава въпроса за земеделието, споделям а, а, тревогата. Забравени се основите. За какво предназначението на земеделието? За прехрана. А, е, и въпросите, свързани с това, са все по-важни, така че това изисква Европа да превърне този дебат дебат в социален дебат. Да вземем пестицидите, например. Има сериозни на социални отражения от използването им. Трябва да направим необходимото за земеделие без пестициди. Биоразнообразието тук отново земеделието играе важна роля и отново опираме до пестицидите. Така че трябва да работим за запазване на биоразнообразието. Климата, вие споменахте и въпроса за климата, но като е, имаме предвид транспорта, но е, така или иначе е, земеделците страдат от климатичните промени, но дебата по този въпрос е, ни отвежда към агроекологията. Така че необходимо е да проведем социален дебат, да по постигнем примиряване между различните интереси и едва след като вземем предвид всичко това, да пристъпим към преговори за допълнителен бюджет. Председателят, моля, спазвайте времето за изказване. Госпожа Винер, аз също съм новоизбран член на Европейския парламент, така да се каже, довлечеме климатичната криза. Аз съм самата биофермер и съм малко разочарована, като слушам дебата. Става друга за дребни неща. Ако говорим за устойчив пазар на месо, той може да бъде само регионален и прозрачен. Затова питам, е, като говорите за рационализация, как е, ще се отнасяте към целите по страни, ако нямаме обективни показатели. Например, в първия стълб се смята, че добре масовото животновътство да въвежда, води до по-малко емисии, но мерките, които се вземат, са чисто козметични. Ще мисля да мислим по-широко, защото ми се струва, че ако не намерим правилен отговор, няма да оцелем. Е, колегата Русен voorzitter. Een paar punten. Het is niet alleen warm, het is ook droog. Eh, zelfs in Nederland. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисаря за това, че днес е наш гост. Спомням си, че положихте усилия да направите разпоредбите, свързани с екологизацията, по Гъвкаве. Искам да попитам сега ще получим ли още една нова доза гъвкаво, защото май има нужда от такава. Разговарях с производители на плодове, които са сериозно засегнати от руското ембарго. Искам да попитам какви мерки сте готов да предприемете, за да се гарантира, че и техните интереси ще бъдат защитени. А що се отнася до Меркосур, споделям притесненията, които вече бяха изказани. Може да се сключват търговски споразумения, но ние имаме сериозни притеснения във връзка с санитарните аспекти, както и по отношение на хуманното отношение към животните. Жашмидбауер, благодаря, господин еврокомисар. Благодаря, че отделяте време за разговор с нас. Аз също съм нов евродепутат от Австрия и нашите фермери също се притесняват и са е, много неуверени в това как ще се развият нещата. Е, аз е, идвам от фермата и зная за какво става дума. Е, върху нас се упражнява и сериозен натиск от потребителите. Отварянето на пазарите за стоки на по-низки стандарти е абсолютно не, от нашите непонятно за фермерите. Въпрос. Е, смятате ли да проведете проучване за отражението споразумението Меркосор по страни. Ще ми се да се вземат предвид различните условия за конкуренцията, стандарти, производствени разходи, устойчиви изисквания. Това е в интереси на земеделците и на потребителите. Колегата Бусман. Благодаря, господин председател. Съгласно специалистите по климата, имаме цели 11 години да предотвратим тотална климатична катастрофа. Младите протестират, а пък бразилския президент се интересува само от печалби под, под негово управление се унищожават горите в Амазонка. Само за месец са е, е, изсечени близо 100 декара, хектара гори. Е, това, този процес продължава. Основната причина е да се създадат обработваеми площи за соя и технически култура, така че да може да се произвеждат ефтини фуражи, които да се продават по цялата планета е, а това всъщност води и до производство на емисии на метан, който е 25 пъти по-опасен от въглеродния а, диоксид. А, редица НПО иск, протестират против това поведение. Освен това се нарушават и човешките права, а не само европейските директиви. Следващо изказване. Благодаря. Благодаря на комисаря. Искам и аз да се присъединя към казаното от госпожа Ричи и господин Смит. Надяваме се не само да сме нови депутати, но и мандата ни да продължи дълго, независимо от това какво искат някои хора в Великобритания във връзка с 31 октомври. Що се отнася до въздействието на селското стопанство върху остров Ирландия, искам да кажа, че границата на този остров се пресича стотици хиляди пъти, що се отнася до пазара. Искам да попитам Какви мерки с спешен характер могат да се предвидят, що се отнася до дистрибуцията, за да се избегнат сътресения на остров Ирландия? А по отношение на Меркосур, хората вече изказаха тревоги относно екологичните измерения. В Ирландия производството на килограм говеждо произвежда 16 кг въглероден двуокис окис. В Аржентина цифрата е много-много по-голяма. Съответно, въглеродният отпечатък е много по-голям. Европейския съюз смята ли наистина да направи нещо срещу глобалното затопляне? Задавам този въпрос, тъй като това не се вижда от споразуменията, които сключваме. Благодаря. Изчерпахме списъка за изказвания. Общо 33 господин еврокомисарят непрекъснато записваше, записваше, но мисля, че все пак ще е трудно да дадете конкретен отговор на всеки въпрос. Опитайте се в рамките да, да се опитаме да приключим дебата и дискусията с 10 минути. Имате думата, господин еврокомисар. Ще положа всички усилия. На първо място споразумението с Меркосур – някои от вас са от държави, които са застанали за това споразумение, защото тези държави изличат големи ползи, що се отнася до обществените поръчки. Това споразумение не засяга само сълското стопанство. Мога да спомена Германия, Франция, Испания, Португалия. Има баланс тук. И нуждите на отраслите са различни. Естествено, че що се отнася до селското стопанство, има предизвикателства – Ваша и моя задача е да смекчим въздействието на отстъпките. Когато става дума за отстъпки под формата на 5 милиарда в другите отрасли, различни от селското стопанство, тази сума ще се генерира в рамките на 20 години. Няма как селското стопанство да не направи отстъпки. 88 милиарда това е сумата, на която възлиза това споразумение. 660 милиона души са засегнати. Аз съм съгласен, когато казвате, че всяка държава членка трябва да направи оценка и по отрасли. Това се прави обикновено, между другото. Но ако погледнете митата, които сега се махат, различните видове квоти, налози и така нататък, ще видите, че те възлизат на около 4,5 милиарда. Това ще е от полза за изнасящите фирми в Европа. Естествено, че трябва да има отстъпки. Значи 45 милиард, милиарда стоки, 23 милиарда под формата на услуги. Вашите премиери във вашите държави членки могат да ви обяснят каква е ползата. Господин Хойзлинг, искам да кажа, че ако случайно влезете в правителството, пък дано да влезете в Германия, много трудно ще отхвърлите такова споразумение като Меркосур. Не знам как ще го направите. Въобще, внимавайте какво си пожелавате. Вие в ирландския парламент ли сте? Имаше коментар извън микрофон. Всъщност, аз мисля, господин Карти, че за разнообразие трябва да говорите за Брексит. Не дейте да губите времето, което ви е дадено с такива теми, казва господин Карти. Вие сте седем човека и трябва да се погрижите да няма Брексит. Всеки извиняваме се, но не може да се превежда, когато двама души говорят едновременно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 предложени, имаше ги на масата и това беше отхвърлено от Бразилия. Мисля, че госпожа Магине зададе много по-уместен въпрос. Какво да правим днес с говеждото? Вие пет години говорите за гласовете, които сте получил. Сега тя получи повече гласове от вас и трябва да я поздравите. Вие пет години говорихте само за гласовете, които сте получили по време на предишните избори. И така, защо е важно да се поставят Брексит и Меркосур на една плоскост? За онези, които ги е грижа. Ами защото вие искате да говорим и за екологични аспекти. Ако Великобритания напусне Съюза, тя ще изключи независими търговски споразумения с останалите страни. Много се говори за това. Ако Великобритания сключи споразумения с страните от Меркосур. Какви стандарти ще изисква тя за продуктите, които ще влязат в Великобритания? Това са най-важните въпроси за Ирландия и за другите държави членки на ЕСА. Защото ако Великобритания излезе и ние ще договаряме търговско споразумение с тях и ние трябва да искаме от тях те да спазват европейските стандарти, трябва да ги спазват и когато преговарят с страните от Меркосур, например. Стандартите са основното тук. За много от вас, вие не осъзнавате, че всъщност вашите държави членки ще правят проверките, що се отнасят до европейските стандарти. Вашите правителства, вашите агенции във вашите държави са тези, които прилагат и следят за стандартите. Съответно, ако става дума за проблем с ресурсите, разговаряйте с представителите на държавите членки. Господин Андрея беше прав, че имало скандал пред няколко години по отношение на пилешкото месо и всъщност с 100 000 беше намалено количеството на пилешки продукти, които се внасят във Франция. Подобрихме стандартите, значи през 2017 100 000 тона по-малко, защото имаше криза през тази година. Значи проверките, контрола са от съществено значение. Нека да подчертая още веднъж. Нито един продукт от страните от Меркосур – няма да влезе и не влиза в Европейския съюз по-настоящем, ако не е бил обект на 100% проверки. Това във връзка и с скандала с месото от преди 2-3 години. Основният проблем за фермерите са цените. Европейския съюз се съгласи за 100 милиона за само за една държава членка – има 27 други, които също ще помагат на тази държава. Значи аз искам да благодаря на тези 27 държави, които отчитат проблема на Ирландия с говеждото. Всички подкрепиха Ирландия, демонстрираха солидарност, защото проблема с производството на говеждо в Ирландия е много голям и държавите членки го осъзнават. Аз оценявам високо това. Има обаче един много важен въпрос – как си правим маркетинга, как правим бизнес в нашите държави членки, включително в тази, която познавам най-добре. Когато има чувствителен продукт, има и специфични мерки. В Испания, например, има проблем с цитрусовите плодове, с зехтина, ще има специални мерки. Много държави членки са засегнати от сушата. Франция, например, ще има авансови плащания на стоеност 70%, а не 50%. За всички тези неща сме съгласни, защото фермерите имат нужда от пари тогава, когато са поставени под натиск, когато има допълнителни разходи. И затова искам да кажа на моя френски приятел, новоизбран, вие попитахте за авансовите плащания за Франция. Ние ще вземем решение съвсем скоро и то ще е благоприятно най-вероятно. Същото ще въжи и за 6 други държави членки, сред които и Полша. Вие попитахте. Що се отнася до Румъния, това, което каза госпожа Хазекамп, не познавам случая, ще трябва да го разследвам, ще разговарям с Андрю Кайтис. Нямам информация по случая, не искам да отговарям по въпроси, по които нямам информация. Това е извън моите компетенции. Мисля, че ще можем да ви, дам, ще можем да ви дадем обяснение през идните няколко дни. Съгласен съм, че имаме нужда от добре финансирана ОСП. Ние ще работим с вас, с държавите членки да постигнем тази цел, но знаете, че има 4 държави членки, които не искат да дадат и цент повече в бюджета на ЕС поради Брексит. Значи 20 милиарда е дупката. Ако няма пари в бюджета, няма как да направим съответното предложение. Няма как да имаме 100% обезпечаване на съответната политика. Някои искат много повече пари за миграция, за е, иновации, откъде да вземем парите и там. Въобще решенията ще са много трудни, що се отнася до бюджета и те ще трябва да бъдат взети от съвета и от парламента. Нека да си помагаме, за да стигнем до възможно най-доброто решение. Не мога да отговарям за казаното от фон дер Лайн. Вие сте били в залата, можехте да я попитате. Тя не е първи кандидат за председател на комисията, който въобще не споменава селското стопанство. Това го знам. Що се отнася до така наречената външна конвергенция? Голям въпрос за балтийските страни, за други страни от източна Европа. Сближаването на плащанията е голям въпрос. Той се обсъждаше още по време на предишната кампания. Комисията сега не предлага онези 100% за които вие пледирате, но ние поне искаме половината от вашето искане да удовлетворим. Ако има пари, ако премиерите на страните членки решат, че тези пари ще отидат за плащания, аз ще подкрепя. Аз съм за пълно сближаване на плащанията за фермерите в ЕСА, но трябва да видим и критериите, възоснова на какво искате да има такова 100% при покритие. Например, агроекономичните е, условия или цената на земята, дайте основания. Аз съм е, за еднакви преки плащания в целия Европейски съюз, но аз съм само аз. А има много други, които решават и това също ще се вземе като решение в рамките на преговорите по МФР. Много от вас споменаха този прословут милиард. Този милиард всъщност представлява пример за това как за първи път се заделят пари за конкретен сектор, ако има сътресение на пазара. През последните години имаше такива сътресения. Руското ембарго, например. 1,7 милиарда изразходихме за справяне с този проблем в допълнение към бюджета, който имахме за 2013 и 2014. Тези пари са предоставени и целта беше, и това беше споменато от председателя на комисията, да се гарантира пред земеделците, че ако има проблем, ние ще имаме предпазни механизми за тях. Естествено, ще кажете, има нужда и мерки, предпазни по своя характер във връзка с тези 99 000 тона говеждо или съответните количества пилешко. Аз съм съгласен. Ние сме готови да действаме, трябва обаче да се договорят тези допълнителни пари. Когато има сътресения на пазара, тогава и само тогава тези пари могат да се използват можем да ви гарантираме, че ще бъдат използвани. Госпожа Схерик попита за телешкото. Дали правим разлика между телешко и други говежди продукти? Отговора е не. Що се отнася до концесиите за пилешкото, 100 000 тона е количеството. В Европейския съюз ние потребяваме много пилешко. Тук сме направили отстъпка, що се отнася до споразумението от Меркосур. Имаме сериозни отстъпки за пилешкото, бяло месо, например, много по-сериозни, отколкото тези за говеждото, например. На следващо място, регламента с преходен характер. Много от вас го споменаха. Ние сме готови, ако няма достатъчно политическа воля, ние сме готови да пледираме за това, че фермерите трябва да бъдат защитени. Когато се появят новите предложения за ОСП, ще има и изменения в рамките на ООП. За това говори господин Андрио. За първи път ще има възможност да се прехвърли конкретна подкрепа от подотрасъл към всички останали отрасли. А колегата от България попита за малките фермери. Аз имам предложение за таваните. България обаче не иска да наложи таван на парите за големите фермери и тези пари съответно да бъдат дадени на малките фермери. Ако има тавани, парите могат да отидат на... към малките фермери по-скоро, е, само, че в страната, същото въжи за Румъния, между другото, е, виждате понякога е, големите фермери имат и по-силен глас. Това е политическо решение, което трябва да се вземе. По отношение на стандартите и Меркосур, още веднъж – това е нещо, което мога да предоставя като успокоение за фермерите. Ние ще използваме всички ресурси, които имаме, за да гарантираме, че проверките ще бъдат изпълнявани на 100%. И ако имате нужда от допълнителни гаранции, ще ви ги дам. Що се отнася до колегата от отвъд морските територии, която говори за Мартиника, Гваделупа и така нататък, вие споменахте нещо много важно. Ще запазим специфичния режим ще има високо ниво на парична помощ за тези територии, няма да има промяна. Ние сме защитили бюджета, защитили сме и идеята вашите условия за водене на търговия да бъдат запазени. Обръщам се и към господин Лебретон. Не съм казвал, че ще заместим а, говеждото с вино или ще жетваме говеждото заради виното. Ако искате да изкривите това, което съм казал, може да го направите, но ще кажа тук пледерен, пределно и ясно. Ние не жетваме говеждото за сметка на виното. Искам да кажа, че много от нашите продукти, между другото, се радват на голям успех поради географските си указания, поради тяхната защитеност коняк, шампанско, например, продукти от Франция, сега са много успешни. Нямаше да бъдат толкова успешни, ако не бяхме договорили съответните условия за тях. Индустриалният сектор във Франция е голям, голям печеливш от споразумението. Естествено, някой трябваше да отстъпи до известна степен селското стопанство. Относно тарифните квоти, много сме ги използвали в миналото. Много хора смятат, че не сме използвали подобен механизъм. Не, например, е, в Италия сме използвали този механизъм и то тази година, що се отнася до изключително големия внос на ориз от Камбоджа, например, и други култури. Този механизъм е използван и можем да го използваме и в бъдеще, ако се наложи. Ние включихме този механизъм и в споразумението с Меркосур. Много прозрачност имаме. Госпожа Малмстрем много пъти е идвала в парламента, говорила в комисията по търговия, с търговска политика, извинете. И тя вече каза, че това е един от най-прозрачните текстове. А що се отнася до развитието на селските райони, то е много близо до сърцето ми. Имаме споразумението от Хартум от преди няколко години. Тук също се включват и мерки, имам предвид в предложението за реформа на ОСП има много мерки свързани с развитието на селските райони. А що се отнася до шотландското и ирландското уиски, ние имаме ирландско защитено географско указание. Надявам се, че ако Великобритания напусне, за шотландското уиски също ще има защитено географско указание. Няма да е лесно да се стигне до нещо подобно. Британското правителство ще трябва да положи много усилия вие вече няма да сте част от Европейския съюз, говоря за Шотландия, ако се стигна до излизане, ще трябва да се положат усилия. И накрая, господин председател, към госпожа Ланг, добре дошла в парламента, що се отнася до излизането без сделка и спешните мерки в тази връзка. Сега не искам да обсъждам подобен въпрос. Ние продължаваме да действаме с презумцията, че ще има споразумение между Великобритания и ЕС. Имахме мерки още преди 29 март, имахме и достатъчно финансови средства, предвидени за излизане на Великобритания на 29 март без сделка. Не се наложи да използваме всички тези мерки и средства. Очакваме да се намери решение. Очакваме Великобритания да направи необходимото, за да се стигне до това решение. Естествено, винаги трябва да сме готови за най-лошия сценарий, да се надяваме, че няма да се стигне до там. Готови сме обаче. Искам да кажа, че Великобритания има 16 различни нормативни акта за това какво трябва да се прави, ако има излизане без сделка. И накрая към господин Буда. Има и други мерки, които са взимали държавите членки в миналото. Например, в Румъния са взимани мерки по отношение на така наречената транснационална помощ. Тук се прави връзка с различните типове плащания. Има механизми, които могат да се обсъдят, за да се подобри предложението и да се дадат още повече гаранции на фермерите в Румъния. Позволете ми, господин председател. Господин комисар, кажете отговора на моя въпрос за зехтина и ниските цени на маслините в Испания. Интересуваме какви мерки ще бъдат взети. Колегата Андре, е, Андрею, съвсем накратко нека не продължаваме с диалога. Е, искам просто да кажа на господин еврокомисар, е, вие изпратихте това предложение на а, държавните ръководители. А, е, ние сме зрели, сериозни хора и сме с законодатели. Ние искаме да поемем своя отговорност. Държавните глави са си държавни глави, но ние също имаме своя глас в решаването на съдбините на Европа. Аз бих казал. Наистина, аз съм очуден на вашата чувствителност, тъй като винаги съм доказвала моето уважение към Европейския парламент. Не е нужно да ми се напомня, че уважавам Европейския парламент, защото винаги съм идвал тук редовно, за разлика от доста други колеги и комисии, но се надявам заедно с конструктивния ви подход да имаме една добре финансирана ОСП. Това е и моята и вашата цел. Нека да не говорим за различните институции. След това госпожа Агилера и други се насочиха към мен с този проблем за маслините. В момента обмисляме какво да направим. Надявам се да мога да ви отговоря след няколко дни. Благодаря много, господин еврокомисар. Уважаеми колеги, благодаря на всички. Благодаря, господин еврокомисар, за подробните отговори. Както чухте, той обеща да изпрати писмени отговори на въпроси, на които не даде отговор. Благодаря ви за отделеното много време днес и разбира се ще се върнем към вашето предложение за взаимодействие по различни теми. Така че мисля, че можем да се сбогувам, да освободим господин еврокомисара. Ще направим кратка пауза, след което ще продължим по дневния ред. И така, уважаеми колеги, всички, моля всички, които имат други задачи е, и няма да участват в дебата по бюджета, да напуснат залата. Много моля това да става тихо и спокойно. Предлагам да продължим по дневния ред. Моля всички, които искаха да участват в разговора с господин еврокомисаря, но не се интересуват от бюджета, да проведат двустранните си разговори извън залата. Сигурно са много интересни, но ние искаме да продължим с точка 7 от дневния ред общ бюджет на Европейския съюз за финансовата година 2020 година. Накратко ще прочета на английски общата информация, след това докладчика ще, докладчиците ще получат думата сега проекто бюджета за 2020 година и конкретното предложение на комисията. Ще разгледаме и позицията на съвета. Тази година в резултат на изборите не сме изпратили официално предложение за трилог, но ние ясно заяви, заявихме на Комисията по бюджета какви са основните ни теми в края на миналия мандат също така бе решено да бъде възложено на Комисията социалисти и демократи да изготви становище и господин Декастро бе избран за докладчика. Е, поради краткото време имаме материала само на английски. Ще гласуваме на 4 септември. Имате, както винаги, възможност да внесете предложения. Припомням, че на ново избраните членове, че пилотните проекти и подготвителните действия също са част от процеса. Тези изменения трябва да бъдат гласувани заедно с проекто становището и ще бъдат изпратени на колегите от комисия бюджет. Госпожа Пичерно. Благодаря, господин председател. Благодаря. Аз се изказвам от името на господин Декастро, тъй като той трябваше в последния момент да откликне на друга задача. Помолиме да ви запозная с предисторията. Според него ние сме в последната година на програмата и сега очакваме да се определят цифрите на комисията, като изчисленията се правят заедно с съвета, не само заради деликатни отрасли, като например плодовете и зеленчуците или зехтина или птичето месо – а защото е необходимо да разполагаме с цифрите за 2019 година, за да можем да се намесим, когато тези отрасли имат проблеми. 25 юли е крайният срок за измененията. Благодаря за сбитото изложение. Сега колегата Алварес има думата като докладчик в сянка. Благодаря. Не, не, колегата Алварес е първи. Коригира председателят. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на колегата за направеното представяне. Най-вече бих искал да предам на господин Пауло де Кастро, че трябва да бъде похвален за работата си по това предложение по общия бюджет на Европейския съюз за 2020 година. Всички знаете, това не беше лесна задача, защото току-що приключи един мандат и започна новия мандат. За това искам да благодаря на колегата за това, че свърши толкова много работа за толкова малко време. Ние сме в добри ръце. По време на законодателния мандат колегата е бил заместник-председател, той познава темата и знае кои са много важните предизвикателства пред нас. Ние имаме нужда от бюджет, който да е достатъчен и да покрие нуждите на ОСП, така както я познаваме. За НП разбира се, трябва да се помисли как да се подобри предложението на господин Декастро, но със сигурност мисля, че трябва да му благодарим от името на животновътството и селското стопанство в Европа, колегата Катайнин. Благодаря ви, господин председател. Благодаря ви. Благодаря и на господин Декастро за неговия доклад. Ще се спра на няколко идеи като докладчик в сянка. Това е последната година от настоящия период – за жалост виждаме тези урязвания. И ще трябва да се съобразим с тях. Разбира се, трябва да отчетем и фактора Брекзит, както и тези 15 милиона за Ирландия, но не забравяйте, че ще има и други засегнати страни Финландия, Балтийските страни които пък страдат от санкциите срещу Русия. Това е реалността за нас и в Финландия. Нещо, което се отразява на нашия млекодобивен отрасъл. Благодаря, колега Пито. Има думата. Благодаря, господин председател. Няколко бележки по доклада на господин Декастро. Първо, ние сме съгласни с това, че предлаганото намаляване на бюджета за 2020 година не е приемливо. По ФЕДЕР, например, намалението е с 3 до 4 милиона евро. Бюджета за 2020 година не взима под внимание и Парижкото споразумение за климата. Както вече беше казано, селското стопанство по-настоящем е жертва на измененията на климата и сегашното време навън го показва. Освен това, селското стопанство може да е решение за намаляване на парниковите газове, ние бихме искали да се вземе под внимание Парижското споразумение. Също така 30% от европейския бюджет се мобилизира за действия по климата. Би трябвало да се помисли за резервния фонд при кризи. Това са 400 милиона евро за най-засегнатите. Господин Декастро споменава и Брекзит, нещо, което ние не сме обсъждали все още. Ако има излизане без поразумение, а виждаме, че някой смята, че това е възможно, пак ще има проблем. Ние бихме искали също така научните изследвания, финансирани от Европа, Хоризонт 2020, например – да бъдат подкрепени и да се извършват агроекономически проучвания, като се възползваме от възможно най-добрите иновации в помощ на фермерите. Помагаме и с устойчиви решения при пестицидите, при фитосанитарните продукти. Би трябвало да има бюджетни кредити, мобилизирани за научни изследвания и екология. Доколкото разбрах, ние трябва до 25 юли да направим своите предложения. Това ще направим и ние като зелени. Благодаря, колегата Андрия. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на колегата Декастро като докладчик. Аз подкрепям неговия доклад, но искам да добавя четири елемента. Първо, 50 милиона евро за говеждото като обещетение след Брекзит ще 15 милиона, извинете, ще бъде в полза само на Ирландия, която е от най-засегнатите, но ще има и други страни, които ще бъдат засегнати и тази сума би могла да бъде увеличена, за да покрие и други страни в Европейския съюз. Освен това съм съгласен с докладчика за това, че не са достатъчни бюджетните кредити по ФЕДЕР. Ние трябва да увеличим и предвиденото за втория стълб. На трето място Брекзит вече стана дума, за това не се споменава в доклада. А за жало, след новините от днешния ден, ние не можем никак да се чувстваме спокойни и нямаме никаква гаранция, че хипотезата без поразумение няма да се сбъдне. За това мисля, че е важно да се направят предварителни разчети в бюджета за 2020. Струва ми се, че е важно да останем бдителни и при фитосанитарната защита. До сега сме прилагали много ефикасни мерки и при чумата по свинете, но тя не е изкоренена. И виждаме доста случаи, например в Италия. В този парламент се знае добре, но ние пак ще го кажем, трябва да бъдем бдителни и да предвидим ресурси, които да помогнат, ако има някакви кризи със здравето на животните. Колегата Русен. Dank u wel, voorzitter. Ik wil de rapporteur De Castro heel hartelijk dank zeggen voor het advies. Ehm, Благодаря ви. Благодаря на господин Де Кастро. Мисля, че неговия доклад е много добър. Точка 6 е особено важна. Там се говори за достатъчно средства за научни изследвания и иновации. Нещо, което е много важно. И същевременно темата е деликатна, тъй като по отношение на Хоризонт 2020 знаем, че съвета иска намаление с 10 милиона. Следователно, ние трябва да бъдем много убедителни, ако искаме да запазим средствата за научно-изследователска и развойна дейност. Легин Сандо. Колегата Сандер, благодаря господин председател. Аз също искам да благодаря на докладчика за положения труд. Ще се спра на три точки. Първо, извънредните мерки за говеждото месо в Ирландия. Нещо много добро, но те трябва да се допълнят, да се разширят и към други отрасли и към други европейски страни, които ще бъдат засегнати. На второ място кризата с захарта. Нека ви напомня, че не са предвидени кредити в подкрепа на този отрасъл. Мисля, че трябва да активизираме бюджетните мерки – за да откликнем на колебанията на пазара. Имам предвид, например, член 222 от Едината организация на пазара. След това има една поредица от пилотни проекти, които са много важни за бъдещето на ОСП и те също трябва да се подкрепят колегата Буда. Благодаря ви, господин председател. Бих искала да поздравя докладчика. Тук липсва обаче нещо. Европейските селски стопани, особено от тези в Румъния, загубиха много заради африканската чума по свинете – има някои компенсации и обещетения, но загубите на животновъдите всъщност са напълно не по тяхна вина. За това мисля, че трябва да се предвиди бюджетна мярка. Те имат нужда от подкрепа от Европейската комисия. След това, като говорим за Брекзит, тук няма да бъде засегнато само говеждото, сигурно ще има и други засегнати отрасли, трябва да се предвиди компенсация и за тях. Легин Толаре. Олешката Толере има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател. Искам само да се върна на темата за бюджета. Благодаря на господин Декастро. Кастро за становището му. Има безпокойство за тази бюджетна несигурност, както казаха и колегите, притеснявани Брекзит, защото британския пазар е на първо място за вината и спиртните напитки, които изнасяме. Следователно не само месото и други отрасли ще пострадат и тук трябва да се предвиди бюджет за интервенция, за да няма закъснения, които само да увеличат проблемите. В Брюксел ще бъде много горещо и утре. Мисля, че трябва да се предвидят механизми за загубите, вследствие на климатичните промени. Как може това да се включи в бюджета? Благодаря. Колежката Вино има думата. Благодаря, господин председател. Имам само две неща да кажа по точка 6, 6 иновации. Надявам се, че става дума за ГМО и искрено се надявам, че ще обърнем внимание на въпроса по точка 5. Смятам, че е много важно винаги, когато говорим за децата, но не само само е, децата е, добре да се хранят в училище, но да ги научим от малки да готвят. Е, аз работя в една фундация, която работи много в тази посока и мисля, че темата заслужава да я разширим. Не просто да ги нахраним, а да им изградим отношение към храната чрез собствено участие. Колегата Фланиган. Много от колегите споменаха пакета за компенсации прият от парламента и който ще коства на комисията 15 милиона евро, мисля, че всички, които се интересуват, трябва внимателно да прочетат подробностите на настоящия пакет и към кого са, са насочените. Ако говорим за устойчивост, очаква ви неприятна изненада, защото всичко това е насочено насочено към въпроса за говедовътството, възпособено в Ирландия, екстензивното за животновътство. Това е сериозен удар по на нашия, нашето цялостно животновътство, защото изцяло е подминато производството на мляко. Ако искаме добре да похарчим парите на европейските данакоплаци, предлагам хубавичко да прочетем този материал, защото това, което е направено тук, всъщност разчиства пътя през устойчивото производство на, е, на ирландските животновъди пред Меркосур. Очаквам комисията по бюджетен контрол да се заеме въпрос. Следващо изказване. Прощавайте, казва председателя. Дадох думата на друг колега. Благодаря. Мисля, че предвид обмена на мнения с господин еврокомисаря и сегашната ни дискусия става ясно, че европейските фермери са положили всички необходими усилия и в, като говорим за Меркосур, за опасностите от е, сушите, засушаванията, различни е, продукти и изделия, които се внасят и захар и месопроизводство, мисля, че едно намаляване на финансирането за земеделците е, е не, абсолютно неприемливо. Трябва наистина да отстояваме позицията си пред комисията, която току-що каза да на споразумението с Меркосур така че трябва да а, а, а, не можем едновременно да водим вътрешни борби и да се да позиция пред комисията. Това би било изключително неразумно поведение, особено в светлината на климатичните промени. Колегата Каняте Съвсем накратко, моля ви само обобщете. Всички колеги, мисля, се изказаха така, че аз съвсем накратко ще се изкажа. Благодаря от името на колегата Декастро за интересните изказвания в рамките на проведената дискусия. Убедена съм, че това ще подобри още повече текста. Благодаря най-сърдечно на всички. И както казах в началото, срока за изменение 25 е юли. Председателят благодаря за представенето на становището и за всички изказвания. На 4 септември е предвидено да приемем това становище, а след това между 30 септември и 4 октомври въпросът ще бъде разгледан и прият във водещата комисия бюджет, с което Подсказват ми, че трябва да дам думата и на комисията по обсъжданото до седа, ако позволите, понеже имаше въпроси, ако държите да отговоря, иначе председателят, моля, говорете. Ще бъда наистина кратко, но, кратък, но се налага да уточня някои неща преди да се приеме окончателното становище. Първо няколко изказали се, изказалите се говорихме, говориха за намаляване средствата за а, развитието на селското райони има мъничко увеличение 13 милиарда и малко, но това е наистина много малко. Това е техническо подпомагане, административни разходи на държави членки. Но няма намаляване на средствата по проекто бюджета за развитие на селските райони, за Брексит. И тук може би трябва да уточня Бюджета се базира на 28 държави членки в светлината на споразумението за оттегляне на Великобритания. Има гласове, може би това няма да стане, но по времето, когато предлагахме бюджета, изхождахме от фактите. Знаете, комисията излезе със съобщение през февруари и го препотвърди, потвърдихме през юни готовността за Брексит. И комисията изрично каза, в отделни отраси, отрасли, особено земеделието, селското стопанство ще има отражение върху пазара и комисията има предложение за финансово подпомагане. Така че, ако Брексит се осъществи на 31 октомври, ние сме готови за специалния пакет за Ирландия. Както знаете, ние имаме Център за мониторинг на пазара, пазара, обсерватория за пазара и много внимателно следим развоя на събитията. На базата на информацията сме направили конкретни предложения за Ирландия и все пак, ако настъпят неочаквани събития на пазара, ние имаме възможност да реагираме по конкретните въпроси на, а, и, за италианск, и, от италианска страна относно а, грипа. Uh, Африканската чума по свинете Искам да обърна внимание, че това ще бъде взето предвид допълнително в, при изготвянето на бюджета 2020 година. А по отношение африканската чума по свинете в Румъния, ако има а, искане от държавите членки за да се справят с определен проблем. Готови сме, правили сме го в миналите години. За момента запитване и молба от Румъния нямаме. Така че в проекто бюджета за 2020 година ще трябва да отчетем и това. И накрая за пилотните проекти имаме приключил вече първи кръг на оценка на пилотните проекти, предстои втория кръг. Това ще бъде обект на дебат с вас, когато завършим проекто бюджета за 2020 година. И накрая плодове, зеленчуци, докладчика каза, изразява съжаление за намаляването. Отново ще кажа, няма намаляване. Това е на базата на информацията от държавите членки. В този конкретен бюджет за 2020 година сме отговорили на всички искания на държавите членки, така че съкръщения тук няма, не са предвидени. И като говорим за климатичните проблеми в земеделието, това вече не е за бюджета за земеделието, това е за следващата многогодишна финансова рамка и преговорите по нея. Благодаря председателят, благодаря на комисията за дадените обяснения. Мисля, те ще бъдат полезни за изготвяне на нашето становище. За това сега предлагам да пристъпеме към следващата точка от древната точка одобряване, предложение, препоръките на, на координаторите. Разполагате с тях, ако няма възражения, да смятаме, че са приети. Не виждам възражения. Точка 9. Разни. Аз нямам теми, които да поставя. Не виждам колегите да желаят да вземат думата. И стигаме до точка 10. Следващото заседание ще се проведе на 4 септември от 9 до 12.30, от 14.30 до 18.30 часа и на 5 септември отново в Брюксел от 9 до 12.30. Благодаря на всички, желая ви приятна вечер, хубава лятна вакансия и ви очаквам здрави и бодри през първата седмица на септември. Закривам заседанието.